riunione plenaria. Е Днес е първото пленарно заседание след ужасяващите атаки в Манчестър от 22 май. За съжаление, след тази трагедия продължи проливането на кръв от страна на терористи. Имаше атака в Египет срещу е, копти, имаше е, а, атаки в Кабул и в Бъл, Багдад. Загинаха десетки невинни. От името на целия Европейски парламент бих искал твърдо да осъдя тези нечовешки действия на варварско насилие и да изразя нашата солидарност към семействата на жертвите. Жертвите са невинни хора, които загубиха живота си заради варварски действия, на които членове на човешкото общество все още, все още са способни. Моля, присъединете се към мен за минута мълчание за невинните жертви. Devo annunciare all'Aula. Трябва да направя съобщение пред парламента на следната тема. Президентът на Съединените щати взе решение да оттегли страна